положение е в интерес на европейските граждани, на трите институции и спазва буквата и духа на Лисабонския договор. Благодаря. С това дебатът приключи. Докладите ще се гласуват в сряда 12 часа. И така, уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред. Следващата точка са устните въпроси към комисията на тема трансфер на данни към САЩ от страна на държавите членки възоснова на меморандуми за разбирателство. Има въпроси от АЛДЕ, от ГУЕ и от други групи. Първо думата ще получат авторите на въпросите. Госпожа Интфелд, две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз мога да бъда съвсем кратка, защото устния ми въпрос е съвсем ясен. В момента ние работим по ПНР споразумение и комисията изготви два проекто мандата за преговори с Съединените щати Канада и Австралия. Е, междувременно държавите членки двустранно преговарят с Съединените щати по е, трансфера на лични данни е, и за да не се е, дава достъп на Съединените щати до европейски бази данни. Преди е, парламента да може да вземе позиция по всякакво ПНР споразумение или предложение, ние трябва да знаем каква е ситуацията. Ако държавите членки са постигнали двустранни споразумения с Съединените щати за ПНР данни, тогава не знам какво правим ние тук. Освен това, чух, че нямало начин да проверим, защото двустранните преговори и споразумения са тайни. И е, ние трябва да сме сигурни, че ПНР данните е, са за граждани на Европейския съюз или не граждани на Европейския съюз, за полети, е, които не са към Съединените щати. Е, тоест, те не са покрити от евентуално споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. Трябва да постигнем изяснение преди да продължим да говорим по споразумението. И накрая, господин комисар, Миналия уикенд аз се препънах у нещо друго, за което не бяхме информирани, което може би има значение за дискусията, а именно програмата One топ секюрити. Очевидно комисията в момента е, преговаря е, с е, органите за сигурност на транспорта на Съединените щати. Тоест, вдига се проверката по сигурност на гражданите на Съединените щати, идващи в Европейския съюз и обратното. Според мен е странно, че проверките за сигурност на европейски граждани, които пътуват за Съединените щати, стават все по-строги, все по-строги, по-строги. Дори трябва да плащате за ЕСТА, Едновременно с това Европейската комисия преговаря отмяната на проверка за сигурност на американски граждани, които идват насам. Е, крайно време Европейската комисия изцяло да ни уведоми за тази програма, за етапа на преговорите и да видим дали ще се постигне споразумение. Ако се окаже, че Съединените щати налагат е, стандарти за сигурност, е, вследствие на които тази програма ще стане възможна. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σίπελ, για τρία λεπτά. Уважаеми колеги, Днес много пъти споменахме Лисабонския договор. Позволете ми да кажа нещо положително. Повечето граждани на Европа одобряват факта, че можем да е, пътуваме из Европа без да прекосяваме граници, че имаме свобода на движение за своето образование, за своето свободно време и за упражняване на професиите си. Но данните ни, данните за нас, отдавна вече не се съхраняват в една държава членка. Те са из целия Европейски съюз. Ето защо, когато става въпрос за защитата на данните на европейските граждани, трябва да има повече компетентност в е, европейско ниво, за да могат да бъдат бъдат сигурни европейците, че личните им данни ще бъдат добре защитени навсякъде из Европа и че няма да бъдат излишно предоставяни на трети държави. Как ние като Европейски съюз и като Европейски парламент и като съвет заедно с държавите членки, можем да осигурим такава защита, след като от една страна, като Европейски съюз, се преговаря за предоставяне на данни за трети страни. Преговаря се за това, кои данни са необходими, за какви цели ще се употребяват. Не се говори достатъчно за защитни механизми. също време, но обаче едни държави членки от същия този съюз водят двустранни преговори и при тези преговори не знаем за какви данни става въпрос, какви стандарти за защита има, какво количество данни се предоставят. А същите тези неща ние ги регулираме на е, европейско ниво. Още нещо, което държавите членки може би не съблюдават достатъчно. Когато държава членка преговаря с трета държава, как тя ще гарантира? Може ли тя да гарантира, че действително ще се предоставят само данни за нейните граждани, защото имаме бази данни в Европейския съюз, в които се съхраняват в една централа данни за граждани от различни страни на Европейския съюз и много европейски институции имат достъп до тези данни. Значи, ако моите данни се съхраняват в страната А, а тази страна А подпише договор за предоставяне на данни и предостави моите данни на третата държава, това не е допустимо и не е това идеята, която имахме, когато преговаряхме за Лисабонския договор. Държавите членки също трябва да се придържат към правилата на играта, да уважават ролята на институциите. Защитата на данните е задача на Европа. Европейския съюз трябва да се грижи за това, да се предоставят минимално количество данни за минимално количество цели. Не бива на това да се пречи с двустранни преговори. Благодаря. Благодаря. Е Благодаря, господин Таварес. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, Миналата година неколкократно обсъдих, обсъждахме въпросите свързани с защитата на личните данни на европейските граждани. Казахме, че за да се гарантира физическата сигурност на гражданите, трябва да направим кон... някои отстъпки, да се примериме с предаването на данни и така нататък. Но това има и а, е, за юридически последици. Имам чувство, че почваме да строиме къща, като първо поставяме покрива. Първо SWIFT, след това ПНР, но никой не, не търси къде трябва да поставим основата трябва първо да разбереме каква, а, какво е виждането на Европа за защитата на личните данни и след това да имаме общ подход с всички партньори. Защото Нека не забравяме, че утре други партньори, като Китай, Корея и така нататък, също ще поискат данни по някакви поводи. А ако работиме на парче, нещата ще станат много по-сложни. Европейския парламент се опитва да укрупни нещата и ако нещата са сложни днес, то те се влушават със е, всеки изминат ден, ако се установи, че наистина някои държави членки а, е, преговарят двустранно за предоставяне на ПНР данни. Аз не нямам предвид само Съединените щати. Съединените щати са наш партньор и имаме много добри отношения в много области, но съжалявам, ако наистина някои държави членки са а, а, са е, позволили пробой в общия фронт и на практика не са лоялни към другите е, държави членки. При, при, при подобни условия как ще стигнем по-нататък до рамково споразумение за защита на, на данните с Съединените щати, както каза колегата Обрехт, и какви ще бъдат последиците от е, това, от този разнобой по-късно. В крайна сметка, може би по-късно, Съединените щати ще преговарят за всяка една отделна авиокомпания за предоставяне на данни в момента на закупуване на билетите. И Европейския парламент като представител на европейските граждани трябва да действа и комисията, и Съединените щати, и съвета трябва да знаят, че щом става дума за лични данни, парламента ще бъде много бдителен. Ние се страхуваме, е, че ще стане като с SWIFT. Ние ще си възползваме от нашите правомощия и ще направим всичко възможно за защита на личните данни на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря. Господин Лабрехт. Благодаря господин. председател, уважаеми дами и господа от комисията. Моля ви, отнесете се изключително сериозно към нашия устен въпрос. Става въпрос за нещо принципно, а именно доколко има смисъл да работим по разпоредби за защита на данните, ако зад гърба на Европейския парламент, а може би и зад гърба на националните парламенти се преговарят и се водят преговори, които нарушават тези разпоредби. Да, тясното трансатлантическо сътрудничество е много важно, особено когато говорим за създаване на пространство за, на свобода и правосъдие, но не бива да нарушаваме колективните интереси за сигурност, не бива да нарушаваме и а, индивидуалните и лични права и интереси. Именно това трябва да се съчетае. Ние като парламент от години настояваме, че е изключително важно по всички тези теми, както за ПНР данните за пасажирите на авиолиниите, така и по други въпроси, да се спазват общи принципи за защита на данните. Това постоянно се забравя. Затова ние като парламент достатъчно ясно казахме, че се застъпваме за общи правила, които да въжат за целия Европейски съюз, които след това вече да се договорят с е, САЩ. Аз като докладчик знам, че това трябва да се отнася не само до договори на Европейския съюз, а и до договори на държави членки с а, САЩ. Да, имаме разделение на компетентността, все още има двустранни споразумения с САЩ. Добре, няма нищо лошо в това, доколкото не се нарушават или занижават общо приети европейски стандарти и доколкото се спазва действащото право. А то, съгласно Лисабонския договор, предвижда не само Европейския парламент да се занимава с този въпрос, а и да има законодателна рамка. И ако има преговори, както например за ПНР данните на Европейския съюз, то държавите членки нямат право да водят двустранни преговори с САЩ за това, защото просто подкопават нашата преговорна позиция. За това ви приканвам вас, Европейската комисия, намесете се изяснете на съвета, че тези преговори трябва да се прекратят най-малкото, докато се изясни нормативната база, действаща от влизането в сила на, европейск... на Лисабонския договор. Важно е Европейския съюз да говори с един глас по тези въпроси и да се спазват ясни принципи. Европейският съюз преговаря, а не държавите членки на двустранна основа. Благодаря. Благодаря. господин Албрехт, сега отново давам Давам думата на госпожа Даменеки от името на комисията. Е, почитаеми членове на парламента, искам от самото начало да заявя, че комисията изцяло споделя чувствителността ви по защитата на данните на нашите граждани. Е, сега искам да се върна на самото начало. Е, вероятно знаете, че въпросът не е нов. През август 2007 година Съединените щати модернизираха програмата си за визи и добавиха добавиха някои условия, е, за да се е, е, гарантира сигурността. Е, и трябва да кажем, че тези условия засягат всички държави членки на Европейския съюз, независимо от това дали са в е, програмата Visa Waiver или не. Е, и държавите членки трябва да влезат или да продължат да бъдат в тази програма, но трябва да са съгласни да сътрудничат с Съединените щати по въпросите за укрепване на законодателството. Това е така. С други думи, трябва да се обменя информация, свързана с това укрепване на прилагането на закона. Е, този е, нов подход всъщност е едностранен и е, тогава започнаха преговори между Европейския съюз и Съединените щати по някои условия за достъп до програмата Visa Waiver на Съединените щати, които са от компетенциите на Европейския съюз. Има се предвид задържане на граждани, сигурност сигурността на данните и сигурността на полетите. Това е от наш компетентност. Но двустранните преговори продължават да съществуват между Съединените щати и отделни члени, за да се отговори на изискванията на Съединените щати за сътрудничество по инициативи срещу тероризма и обмен на информация за държави членки, които все още не са в тази програма Visa Waiver. Е, е, постигането на споразумения по тези въпроси е предварително условие е, за да бъдат включени в списъка на държавите Visa Waiver. И те трябва да внимават. Държавите членки, които вече са в тази програма, преговорите ще започнат по-късно. Тоест, за тях ще бъде много по-лесно. Е, съобразно информацията, с която разполагаме, комисията събира от държавите членки. Само така можем да работим по въпроса. Осем държави членки са подписали меморандум за разбирателство с Съединените щати и заявяват, че те е, са се съгласили да сътрудничат с Съединените щати по тези въпроси. Е, това са Чешката република, Естония, Гърция, Латвия, Литва, Унгария, Малта и Словакия. И а, по този начин, а, всъщност, а, те имаха проблем, който се опитват да решат. И по този начин тези 8 държави членки влизат в програмата на Съединените щати, по която реално не се искат визи за техните граждани. А, и комисията разбира, че меморандума за разбирателство а, не въз... няма за цел сам по себе си да бъде правно основание е, за обмен на данни между Съединените щати и въпросните държави. Е, просто се изразява намерението на двете страни да има специфични споразумения за управление на обмена на данни. За това става въпрос. Е, трябва да подчертая, че информацията по точното съдържание на тези меморандуми за разбирателство е в ръцете на държавите членки и само на държавите членки. Е, това има предвид е, и временните данни, които се покриват от е, този меморандум. Ето защо, ако Европейския парламент иска да получи допълнителна информация, трябва да се обърнете към въпросните държави членки. Независимо от това, комисията и тук е, вече говоря за нашата отговорност. Комисията е, иска да ви увери, че Съединените щати няма да изискват двустранни споразумения с държавите членки по обмена на ПНР данни. защото е, това е въпрос от компетенциите на Европейския съюз по е, наличното споразумение между Съединените щати и Европейския съюз. И накрая преговорите по това споразумение имаше обмен на писма е, и изискването на Съединените щати е да се спазват техните изисквания по всички въпроси, които са от компетенциите на Европейския съюз. И комисията заяви, че този обмен на писма, е, е, който който продължава успоредно е, с е, преговорите, няма да осигури достъп до данни от Европейския съюз. Благодаря ви много. Сега господин Коелю, две минути. Благодаря ви, господин председател. Скъпи колеги, госпожо комисар, изслушах внимателно вашите отговори и мога да ви кажа, че съм озадачен. От една страна комисията казва, че ако искаме да допълнителна информация, нека да се обърнем към държавите членки. Как да разбираме това? Това значи, че комисията не разполага с никакъв лост за упражняване на а, натиск върху държавите членки. От друга страна, вие ни казвате, че Вие казвате, че държавите членки трябва да се обърнат към Съединените щати и да кажат, че те не трябва да искат някои данни от държавите членки. Чакайте сега. Как, как може ние да имаме изисквания към Съединените щати, а да нямаме същите изисквания към е, държавите членки? Така че нашата позиция е абсолютно е, своевременна, уместна и злободневна. На практика Съединените щати е, разделят за да владеят, а след това си даваме сметка, че някои държави членки предприемат е, двустранни е, преговори с Съединените щати, като по този начин е, нарушават общия фронт. Но Европа трябва да говори с един клас с един глас. Ние трябва да направим всичко възможно, защото по силата на двустранните споразумения да няма достъп до личните данни. За това докъде стигаме обаче? Нито Европейския парламент, нито националните парламенти са, инфор... са инф... информирани, така че има, има от какво да бъдеме е, озадачени е, и разтревожени, а комисарката в никакъв случай не ни успокои. Извинете. Господин Алваро, една минута. Благодаря, господин председател. Благодаря и на госпожа Даманаки, която замества своята колега. Ние оценяваме това, но честно казано работим с друга база факти защото тук не става дума само за PNR данните, данните за пасажирите на авиолиниите. Говорим и за дактилоскопски данни, говорим и за регистри за подсъдност и така нататък. Цяла една система, която ние създадохме с договора от Прун. Това е една европейска система. Честно казано, не е там въпроса. Можем да разговаряме, можем да обсъждаме различни режими на работа. Това, което ме възмущава е, че нито съвета, нито комисията нямат смелостта да кажат не може така. Не може освобождаването от визи да се използва, което става сега по отношение на Австрия, като средство за натиск. Ще има визия, ако не дадете данни. Така ни се казва. И има държави членки на Европейския съюз, които пък не могат да а, откажат на американците същата тая свобода, безвизовия режим, защото ние работим по общи принципи. Ето това ме възмущава, защото ние искаме трансатлантическо сътрудничество, но както във всеки добър брак трябва да има взаимно уважение. Точно това очакваме от американската политика, от американските граждани и дано съветът и комисията го осъзнаят. Благодаря. Благодаря. Господин председател, още когато се договори компромис за SWIFT данните, беше достатъчно срамно. Сега вече стана официален факт, че системата за наблюдение на Европейския съюз не беше а, нищо сериозно. САЩ не ги е грижа за нашите споразумения. Те не се интересуват да имат партньори. Не, интересуват се от определени държави, които да сложат под властта си. Трябва да приемем, че от години е, САЩ най-произволно, когато им скимне, имаха достъп до европейски данни. Ние много късно започнахме да използваме надзор върху данните, но това пък не пречи на САЩ през задната врата отново да добиват данни. На следващите трансатлантически договори е крайно време да се сложи край на този кошмар. Е, Уважаема госпожо комисар, уважаеми дами и господа, както един от преждеговорившите казаха, е много добре, че дойдохте тук и правите изявление. Разбирам, че това не е точно вашият ресор, но искам ясно да кажа, че изявлението на комисията е изключително незадоволително остава нещо, което много ви моля да запомните и предадете. Всички а, е, политически групи в този парламент до една искат да водят принципен дебат, а ние сме изправени пред бездействието на комисията. По време на SWIFT беше така. На последното заседание трябваше да обърнем внимание на комисията на 14 долара такса за влизане в страната. И днес напълно основателно възниква въпросът какво прави комисията, какво правят държавите членки. А сега чувам, че се говорило даже за някакви привилегировани позиции на някои европейци пред американците. Трябва да сме наясно, че искаме много сериозно да обсъдим принципните въпроси с комисията. Принципният въпрос, основният въпрос е най-малко да се настоява за реципрочност. А, не да имат те достъп до европейските данни, а ние да им ги даваме. Това е основно гражданско право. Гражданина трябва да може да знае какви данни за него се използват, къде, кога и с каква цел. И всичко това трябва да бъде в рамките на една единна европейска концепция. А какво чуваме тук? комисията влушава преговорните си позиции с американците поради това, че не координира нещата между държавите членки и не проявява собствена активност. Кога ще започнат тези преговори? Когато ставаше дума за Суиф, нещата тръгнаха за един месец, защото парламентът ви притисна сега. Ни трябва същата активност. Благодаря. Благодаря ви. Сега започваме процедурата на спонтанни изказвания. Трима са, са се записали. Искате да, да, да вземете думата в рамките на спонтанните изказвания? След това, след това можете да вземете думата преди да дам думата на комисара. Госпожа Ройтова, минута. Благодаря, благодаря. Благодаря. Госпожо председател, може ли да има международно сътрудничество? Именно аз с озадачение виждам е, че при двустранните взаимоотношения между Европейския съюз и Съединените щати нито комисията, нито съвета се получиха от миналото и е, вървят напред без да гледат е, какви са предложенията на Европейския парламент. В полза на изборите в Съединените щати ние поставяме това на масата, като пренебрегваме демократичните правила. Това се отразява върху обществеността в Европейския съюз. За мен не е проблем да предавам данни е, за лица, които използват самолети, но спрямо демократична страна. Но всичко трябва да бъде в строга рамка. Трябва депутатите и съдиите да имат думата по този въпрос. Е, благодаря, господин председател, господин комисар. Колкото до личните данни на нашите граждани, е, въпросът винаги е много чувствителен. Е, както е, като гражданско общество, така и човешки права защото предаването на данни за нашите граждани на Съединените щати е, се оправдават с усилията ни да се борим срещу тероризма и да осигуряваме колективна сигурност на гражданите. Целта е благородна, обаче понякога имам неприятното усещане, че е, борейки се срещу тероризма, ние лишаваме гражданите от е, най-личното за тях. И е, при е, преговорите аз съм е, убедена, че Съединените щати са по-силния съюзник. Истината е, че, има, че Съединените щати са преговаряли двустранно с държави членки, а не с Европейския съюз е, и това вече е повод за съмнения. Аз се безпокоя за защитата на страните, които са подписали меморандум. Тези страни не са член на програмата, когато не се искат визии е, и те не са се държали като членове на Европейски съюз. Надявам се за в бъдеще Европейски съюз да вземе по-активно участие. Господин Паска за една минута. Vážená predsedajúci, vážená pani komisár. Господин председател, госпожо комисар, убеден съм, че трябва да продължиме да се бориме срещу тероризма, който продължава да бъде заплаха за западния свят и да защитаваме европейските пътници. Но мисля, че най- най-големия събирател на данни са Съединените щати и те става и това събиране на данни става на основание на двустранни споразумения. Мисля, че не трябва да има двупистови, двупистов подход, защото по този, по този начин се нарушават правата на гражданите с едни полузаконни е, подходи. Ние трябва да е, се придържаме към правила, но тези правила трябва да бъдат приемливи за всички европейски държави членки и Съединените щати да се съобразяват с прилаганите в Европа правила също. Колеги. Колеги, аз мисля, че трябва да говорите само една минута. Ако искате да участвате, много ви моля, отрано вдигнете ръка, права изключение. Сега, защото има много хора в списъка. Благодаря ви, благодаря ви. Имаше толкова вълнение и такъв интерес по този важен въпрос. Аз аз е, а, мисля, че много хора си отдъхват а, е, а, е, и събирането на данни или а, всяка процедура, която нарушава основната защита на данните, а, трябва да бъде свързана поне с а, идентифицирана цел и трябва да имаме възможност да постигнем именно тази оправдаема цел. Какво точно е, съобразно Съединените щати е тази оправдаема цел? и как предаването на лични данни ще постигне именно тази цел. С други думи, е, как ще използват те тези данни? Това е първият ми въпрос към комисарката. И вторият ми въпрос е защо те използват две различни нива на проверки към старите държави членки и новите държави членки, включително моята родина Унгария. Защо унгарските граждани да са по-опасни от гледна точка на тероризма, от който и да било гражданин от стара държава членка? Това беше въпрос при преговорите, дали ще си остане въпрос и проблем. И... Благодаря, госпожа Имате думата. Благодаря ви. Бих искала уточнение по две точки. Много съм очудена, че комисията каза, че про програмата Visa Wave се е свързана и касае само Съединените щати. През 2007 година Европейската комисия каза, че има изключителни правомощия в тази област. Така че, какво да разбера? че Европейската комисия е променила своето виждане за собствените си правомещения. И, госпожо комисар, вие казахте, че в никъде е, не става дума за трансфера на, дат, на данни PNR. Аз ще ви е, дам едно копие на документ, където тези данни са опо възстени, упоменати. Значи на, прасти, на практика комис, комисията не знае за какво става дума. Парламента реши да от отложи гласуването на две споразумения ПНР, защото смятахме, че можем да вярваме на комисията. И че ние се надявахме, че комисията ще бъде отговорна, както ние сме отговорни. Но просто се питам, наистина заслужавате ли нашето доверие и се надявам, че ще го оправдаете. Εκ се της си η κυρία Δαμανάκη лого. Госпожа Даманаки има думата. Искам да кажа, че тази дискусия според мен е много интересна и искам да ви уверя. Тук съм, за да ви давам обещ... обяснение. Но не мога да приема, че комисията не е достатъчно ангажирана с защитата на личните данни на европейските граждани. Това е нещо, което не мога да приема. Също така, не приемам, че просто замествам колегата, без да познавам досието, преписката и документите. Ние знаем изцяло в комисията, всички ние, какво се случва. Искам да ви кажа, че ние наистина проявяваме съответното отношение към деликатната тема, свързана с защитата на данните. Трябва ли да спазваме договор от Лисабон? Какво ще кажете, да или не? Да пренебрегнем съвета ли? Чух ви, че вие бихте желали европейския глас да бъде единен. Какво предпочитате, искам да ви попитам, да кажем, че ние пренебрегваме напълно съвета, ние в комисията, така ли? Искам да ви убедя, че когато говорим за факти, а не за мечти, вече сме изискали от съвета, и това не е нещо ново, вие знаете този факт, изискали сме миналия май – по отношение на бъдещата рамка преговори САЩ Европейски съюз. Ако има препратки към лични данни, това трябва да се прилага и към данните на държавите членки. Ние предложихме всичко това, което вие казахте тук. Ако има съгласие, тогава ние ще го отстояваме. Така стоят нещата. Но, ако няма споразумение с съвета, тогава какво предлагате ние да направим? Да отидем при държавите членки и да кажем, че не можем да продължаваме повече. Разбирам, това е вашето предложение. Отговорът ми е много ясен и прост. Трябва да уважаваме Лисабонския договор. Това мога да кажа по този въпрос. Много ви моля да изчакате. По отношение на друг важен въпрос. Много чувам за Европейската база данни и базата данни на Прун. Държавите членки, може би, ако имат меморандум за споразумение и двустранни споразумения, могат да предоставят тези данни от своите национални бази. Не могат да предоставят данни от Европейската база данни. Мисля, че много ясно го казах. Освен това, ясно казах, че ние изискахме от САЩ, изпратили сме писма, все още в ход са преговорите по този въпрос, а именно споразуменията, които са двустранни, не могат да се отнасят за данни по смисъла на ПНР, защитата на данните. Държавите членки не би трябвало да се опитват на двустранни основи да се договарят с САЩ. Това е позицията на комисията. Не разбирам напълно вашите тревоги. Много добре. Но трябва да продължим нататък. Трябва да водим преговорите по най-добър начин с САЩ и да се опитаме да създадем законно обвързващи правила за всички държави членки в рамките на споразумението, защото само така ще постигнем онова, което искаме да постигнем. Така трябва да действаме. Така че комисията преговаря с САЩ, опитваме се да постигнем споразумение, което да е обвързващо за държавите членки. Да е обвързващо. Затова сме се обърнали към съвета и им казваме, моля ви, Направете така, че ако имаме споразумение, вие много ви моля да отстоявате именно постигнатото по отношение на данните Европейски съюз САЩ. Имате ли друго предложение? По отношение на правната рамка, разбира се, нормативната база трябва да се спазва. Ако имате предложение, с радост ще го изслушам. Обаче, ако нямате, много ви моля да разберете, че наистина много а, а, деликатен е този въпрос. Ние реагираме по съответния начин с ангажираност да уважаваме съвета и държавите членки. Този проблем продължава. Аз отчитам всичко изказано от вас, всичките е, ви тревоги и комисията ще има предвид всичко това, когато се обърне към съвета. Вие ще трябва да започнем, да спрем е, просто да, тези двустранни разговори с други страни. Първо трябва да се споразумеем, след което, разбира се, да се опитаме да ги обвържем и тях към нашата е, договорка. Благодаря. Благодаря. Госпожо комисар, позволете ми, понеже познавам въпроса, да подчертая следното. Всяка политическа група в тази зала изрази големи опасения, както чухте. И сега в момента се предоговаря споразумението. Много важно е за парламента комисията да се отнесе сериозно към тези опасения и да нямаме усещането, че не работим заедно, както беше при споразумението SWIFT. Същевременно, в минали дискусии сме очертали много опасните сиви зони тук. Например, Възможно ли е държава членка да даде на трета страна данните, които тя самата въвежда в общи бази данни, например Шенгенската информационна система? И е възможно по този начин една трета страна да получи всички данни събрани в шенгенската система чрез двустранни контакти, а не пряко от органите по шенгенските споразумения. Ние сме благодарни за настоятелността, с която комисията защитава общностния стълб. Но позволете ми също да отправя думи на предупреждение – е, тази настоятелност трябва да се претвори във възможно най-добри дела. Искате да отговорите ли? Да, ако обичате. Съгласна съм с вас, че трябва да вземем предвид всички опасения. Съгласна съм също, че има основания за опасения. Това е нещо, което от самото начало направих ясно в изказването си. Надявам се, че сте ме разбрали, но в комисията се опитваме да намерим юридически е, начини да зачетем договорите и да намерим решение на проблема. Да защитим е, данните, като укрепим общностния стълб. Но тук нямаме само общностен стълб, това исках да кажа. Затова моля да запомните това, което казах. Разбрах опасенията и искам вие да разберете, че сме помолили съвета да се съобразява с нас. Ако постигнем успех и постигнем защита на личните данни в нашето споразумение, съветът да се обвърже. Това е единствения законосообразен начин, по който можем да действаме. Председателят, благодаря. С това приключваме тази дискусия и преминаваме към следващата точка от дневния ред, а именно общо разискване по риболовната политика. Естебеш, система е е Споразумението